Dear colleagues, it is time to start also because we are going to discuss. Скъпи колеги, време е да а, започнем, тъй като ще обсъдим една изключително важна точка. А, вие знаете, че а, а, сме предвидили е, определен е, е, така, период от време е, във връзка с е, определенето на научни критерии за нарушителите на функциите на ендокринната система. Ще говорим естествено и за е, биоцидните продукти, за е, средствата за растителна защита, за въздействието на тези продукти върху здравето на човека, на животните, върху околната среда. Комисията вече е разработила един проект за научни критерии и е, комисарят днес ще ни запознае е, не само с е, съдържанието на този проект списък на научните критерии, но и с следващите стъпки, които комисията предвижда да предприеме. Благодаря, господин председател. Миналата седмица Европейският парламент прие една резолюция, в която призовава комисията да е, приведе в съответствие своята дейност във връзка с е, определени вещества, които се смятат, че нарушават функциите на ендокринната система с е, поетите от нея ангажименти съгласно договора. И така ние разработихме един такъв проект на научните критерии по отношение на средствата за растителна защита, на биоцидните е, е, продукти. Всъщност използвали сме двата регламента относно продуктите за растителна защита и регламента за биоцидите. Е, това е правното основание. Естествено, позоваваме се и на програмата на ООН е за околна среда, както и на СЗО, които също разполагат с един такъв списък от научни критерии по отношение на химически вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система. И така, в проекта за правни актове ние предлагаме не само списък на научните критерии, които би трябвало да се прилагат, но и а, определени изисквания по отношение на подхода, като този подход се базира най-вече на доказателствата. И то на системно събиране и предоставяне на доказателства А, ние а, говорим не за а, случаи а, в които става дума вече за, така да се каже, утвърдени и международно приети доказателства. Говорим дори и за доказателства, които са в резултат на научни изследвания, но все още не са получили, така да се каже, абсолютно потвърждение от всякъде и признаване. Но при всички положения биха могли да послужат като основание за взимане на превентивни мерки. И така, ние е, тук се опираме също и на определени е, разпоредби в регламента за косметичните е, продукти. Много ми е неприятно за това, че в дискусията в Европейския парламент и в пленарна зала миналата седмица комисията бе критикувана много сериозно, много остро за не спазване на задължения, не привеждане в съответствие на законодателството и така нататък. И за да блокираме подобни обвинение отново, трябва да кажа, че ние в комисията не се ръководим от економически или финансови съображения, ръководим се единствено от наличните законови разпоредби от нашите задължения в това отношение и научните доказателства необходими са точни, но определени изисквания по отношение на научните критерии. Веществата се одобряват в случаите, в които процедурата, така както е предвидена в съответните регламенти, е приключена, където е извършена партньорска проверка в случаите, в, които това се налага и когато е доказано, че няма вредно въздействие върху здравето на човека, животните и околната среда. И в случаите, в които не е възможно да се така, приведат е, като доказателство на е, резултати от е, сериозно проведени научни изследвания, където в крайна сметка научните критерии не са покрити комисията, въпреки всичко, би могла да предприеме е, определени е, стъпки е, в случай на основателни съмнения и основателна загриженост. Така че международната, така да се каже, научна общност е призвана да действа и да се съобразява с изискванията по отношение на нарушителите на ендокринната система. Когато става дума за средствата за растителна защита, в регламента ние вече сме включили е, редица изисквания, включително и информацията за експозиция и риск може да послужи като основание за е, взимане на решение, че дадено вещество или даден продукт е е, е, вреден за ендокринната система. Но само експозицията е, не е достатъчно основание да се приеме, че определения продукт или вещество действително води до вредни нарушения в функционирането на ендокринната система. Госпожи и господа, съгласно дефиницията на СЗО определени вещества биха могли да бъдат окачествени като рискови вещества по отношение на функционирането на ендокринната система. Комисията обаче не избра именно този вариант, когато става дума за потенциалния риск не може да се възприеме като достатъчно основание. Така че, в крайна сметка, е, тези свойства и е, не биха могли да служат като е, единствено основание за решение на комисията. Включително и определени, да кажем, така, индикации, че веществата могат да се отразяват на потентността когато говорим за пестицидите и е, в контекста на регламента за пестицидите е необходима правна сигурност по отношение на операторите, както и на регулаторните органи. Е, говоря за регламент, който е одобрен и от, е, прияти от парламента. Тук вече говорим за вероятни или ендокринни дисруптори или вещества, които биха могли да бъдат нарушители на функциите на ендокринната система, на човек, животно, околна среда. Така някои от разпоредбите в действащото законодателство трябваше да бъдат променени или просто заличени. И така, ние целим да гарантираме действително научно обосновани критерии при определянето на веществата, които могат да се характеризират като нарушители на функциите на ендокринната система. Критериите, които бяха представени вчера, всъщност предвиждат определени процедури. Делегираните актове ще се обсъждат от съответните експертни групи и след това вече ще се обсъждат и на по-високо равнище е, и е, ще е, се издават от комисията. Актовете по изпълнение ще се обсъждат също естествено и на експертно равнище, но след това ще преминават за одобрение и в постоянните групи в съвета, в самия съвет и ще се издават за и публикуват за прилагане от държавите членки. Регулаторната система в тази сфера на Европейския съюз ще бъде първата в света, която действително въвежда строги научни критерии по отношение на определенето на веществата и продуктите, които могат да се разглеждат като нарушители на функциите на ендокринната система. Имайте предвид, е, че е, е, в момента, в който се приемат актовете, е, следва незабавно е, влизане в действие и е, прилагане. Това е поискане на законодателите. Павел Поц заслужава да бъде специално споменат тук. Ние в отговор на неговите искания смятаме, че една част от въпросите, които създаде, е, зададе е, Павел Пах, е, в крайна сметка не съответстват на дефиницията на СЗО. Когато говорим за химическите вещества, които могат да нарушават ендокринната система и биоциди и средства за растителна защита. Ние имаме такива, които действат върху здравето на човека и други, които могат да действат върху други, свързани с човека среди или е, околна среда, животно и така нататък. Е, е, така че трябва да имаме предвид, че има секция А и секция Б в дефиницията на СЗО и понякога имаме усещането, че става дума за неразбиране. А сега, когато а, говорим за а, средствата за растителна защита, действително а, трябва да имаме предвид а, а, сложността на материята и необходимостта от оценка на всички налични данни. Говорим за доказателства, говорим е, не за е, единствено за налични данни, е, говорим за оценки на веществата и продуктите, говорим за резултати от научни изследвания. И за това пледираме за подход основан на доказателствата. И биологична приемливост и достъпността. Ето това е всъщност принципа на превенцията, който се опитваме да прокараме в рамките на целият пакет разполагаме с един много дълъг списък на колеги, които желаят да се изкажат. Започвам веднага с представителите на политическите групи Франсуас Кростет. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви за това, че се отзовахте на нашата покана да не информиране. Трябва да кажа, че ми вдъхвате известна увереност, но все още остава известно безпокойство. Увереност, тъй като вие публикувате критериите, които съответстват общо взето с определението на ендокринните нарушители по СЗО, определение, което се ползва със сериозен е, научен консенсус. Така че това е основа за работа. Но все още съм загрижен, защото има сериозни и опасни недостатъци е, на критериите за установяване на тези ендокрини нарушители, което би могло да възпрепятства по-нататъчната законодателна дейност. Значи сега дерогация или изключение възоснова на изложеността на ендокринния нарушител и на риск. Значи едно е, вещество може да бъде определено като такъв нарушител, но може да бъде изключено от регламента за биоцидите предвид е, преценения му на незначителен риск. И а, е, това ми се струва е, за възможност за заобикаляне на подхода, на тотален контрол с неявен контрол, основан на риск. Комисията а, а, а, ни казва, че възнамерява да спазва регламента за биоцидите на основа на оценка на, на опасността, но въвеждайки системата на изключенията, основана на оценката на риска, ми се струва, се отклонява проблемно от този подход. На пета страница вие фактически се отказвате от системата на категоризация, която не се струва полезна. На шеста страница ни се казва, че е трудно да се определят прагови равнища на, изложено, на изложеност за е, ендокрините нарушители служители. От друга страна обаче изключенията именно ще трябва да се установяват на, основа на такива прагови равнища. И на същата шеста страница се отклонявате от критерия сила или, или мощност на, на, на, на веществото. И отново това в полза на оценката на риск. Да, трябва да се търси компромис, е, но вие фактически не решавате е, окончателно въпроса. Е, общо взето се получава, какво да ви кажа, малко въздух под налягане и това в ущърп на нашите съграждани. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за това, че ни предоставихте критериите, така, как бях, така както бяхте се ангажирали. Благодаря ви е, за е, изказването, на, така, за, за реакцията на някои изразени ам, ам, безпокойства. Е, радвам се, че комисията все пак се е захванала за въпроса за критериите, е, за обхващането на всички вещества в водата, в козметиката и но Бях особено изненадан. На седма страница е, комисията заявява, че проблемът, пред който е изправена комисията, е определенето на критериите за определенето на това, кое е и кое не е и така нататък. Оратора чете, при това не чете в микрофона, това е невъзможно да се превежда. Бях изненадан, защото в предходни документи е, съм чел, че е, намерението ни в край на кращата е да определим е, методика за регулиране, за регламентиране на ендокринните нарушители. А, а комисията сякаш се отказва от този подход. Говорите за някои леки промени в формулировките. Според мен те са значителни. вземем, например, второ приложение на регламента за, за растителна защита. Променяте от може да породи отрицателно въздействие. В една част на текста се променя с известно е, че поражда а, отрицателен ефект. Друго нещо, което поражда тревога, е, е, е промяната от е, пренебрежимо, пренебрежима е, е, изложеност на пренебрежим риск. Фактически тук се извършва преход от подход основан на опасността към подход основан на риск. И това ме изненада, защото е отклонение от първоначално заявените намерения. И как бихте обосновали тази промяна? Отклонение от одобреното от парламента и от съвета. И доколко това съответства на мандата на комисията по решението на Европейския съд, а именно, комисията няма право да променя нормативното равновесие, като се намесва в е, е, основна материално-правна уредба е, извън периметъра на делегираните и правомощия по, по, по актове за делегация. И на второ място, ако вие наистина по някаква причина, не разбирам каква би могла да бъде, но ако сте предпочели да пристъпите към рисков подход от подхода на абсолютно установената опасност, как това ще се окаже, е, какво въздействие ще окаже това на, на общественото здраве в Европа, на защитата на потребителите, защото други вещества, като канцерогените, генотоксичните и така нататък, все още е, се регулират чрез категории, чрез подход основан на реалната опасност, а вие тук е, е, за ендокрините нарушители вървите по друг път, очевидно. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Герлинг. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Е, ще се окаже, че удовлетворявате някои понякога е, по целия този е, въпрос. Някои неща ни удовлетворяват, други не. Някои по един начин, <laughs> други по друг. Приветствам в значителна степен това, че се съобразявате с определението на СЗО. Това гарантира съответствие с международните стандарти и толкова по-важно е по-значимо е това. Освен това, е, приветствам това, че пристъпвате към причинно-следствен подход. Съществено значение е за мен. Ендокрините нарушители, е, освен това, трябва да бъдат разграничени от други вещества, които просто проявяват ендокринно действие. Радвам се също така, че, че не въвеждате категория вещества, за които се подозира, че са ендокрини нарушители. Такъв подход би бил в ущърп на подхода, който все повече застъпвам. Приветствам насочеността върху научната обосновка Критериите, ще бъдат, които ще се прилагат по този начин, ще се окажат възможно най-обективните и ще се гарантира висока степен на защита там, където тя е най-необходима. Това са положителните неща, но имам и някои възражения. Доста съм разочарована от това, че критериите се основават на биологична е, е, вероятност е, е, е за причинно-следствена връзка, а не на е, е неподлежащи на съмнение доказателства. Вие казвате, че понятието неподлежащо на, на опровержение доказателство е трудно като понятие, от което обаче не следва, че трябва да се отказваме от него, понеже е, е, е, биологичната възможност или вероятност за причинно-следствена връзка не е по-лесно понятие, струва ми се. Знам, че все още в научната област има пропуски, има, има недостатъци и лека по лека те ще се е, попълват да се надяваме е, е, в бъдеще регламентът да отрази и това. Що се отнася до силата на веществото и риска от е, нанасене на вреда, вие казвате, че този критерий не би следвал да се разглежда по повод оценката на реалния риск, който представя едно или друго вещество. Сега обаче, след като имаме критериите, нормативната уредба явно е завършена и, и няма място за за такава оценка на риска в общия случай, а само по изключение. И фактически аз възприемам диаметрално противоположен възглед на този на госпожа Горстет. Рисковият подход трябва да бъде застъпен като част от регламента. И всъщност е, е, рисковият подход не може да се квалифицира в качеството на изключение. Опасявам се, че това ще бъдат твърде много изключения и тогава ще се оставим в тресавището на едно негодно законодателство. Защото изключенията ще вземат връх. По-добре би било напротив, ако рисковият подход бе възприят в общия случай по регламента. Благодаря, госпожа Зекамп. Благодаря, господин комисар. Миналата седмица Европейският парламент даде възможност на Европейската комисия да предприеме всички необходими стъпки е, да защитава е, и, и, и дивата природа, и човека е, от всички тези опасни вещества. И отново, критериите, както много добре знаете, се основават на реалната опасност. Това преди три години. Три години по-късно вие ни говорите за междинни критерии, основаващи се на риска. Междувременно са направени стотици проучвания, правени са анализи на различните дозировки, знае се какви са последиците за човека – критериите, които ни предлагате, са водени от економически съображения. И една дефиниция на определение на СЗО, което далеч не удовлетворява. На практика, онова, което правите, е обръщането на тежестта на доказване. Предлагате ни изпитвания върху животни, нови, които са абсолютно ненужни, тъй като вече има стотици е, изследвания, доказващи е, отрицателното въздействие върху здравето на ендокринните нарушители. Играете на дребно е, с общественото мнение. Знаете, че не бихме могли да приемем това предложение. Тази дребна игра не ни подхожда е, Европейският съд отсъди срещу вас и на мен ми се струва, че е крайно време да изпълните задълженията си. Благодаря. Благодаря следващият оратор. Благодаря господин е, председател, е, господин комисар. Благодаря ви за опита, който направихте да, да се изясните. Казвате, че има твърде много недоразумения в тази област. На вчерашната пресконференция журналистите зададоха някои много сериозни въпроси за това, защо изпитванията върху животни се прилага толкова рестриктивно. Вие три пъти вчера на пресконференцията си се оправдахте с това, че въпросът е технически, експертен и не може да отговорите. Би било добре да приемете, че въпросът е всъщност политически. и, и да се захванете с тези въпроси. Имаме сериозни критични бележки, но от тях две най-вече. Едната по съдържанието, другата по това какво вие можете, имате право като комисия да вършите в законодателната сфера. Първо по съдържанието. Онова, което вършите е следното. Когато трябва да се докаже, че дадено вещество е нарушител е, на вътрешната секреция, в проекто предложението си вие казвате, че това вещество трябва да има известна причинно-следствена връзка, е, е, извест, известен, известно отрицателно въздействие. Това е умишлено ограничение на общата законодателна практика. Да, така е. Да вземем за химическите вещества действащото законодателство. Това винаги се казва за известно отрицателно въздействие, но винаги има и втора категория по подозрение – възоснова на изпитвания върху животни. А във вашето предложение вие приемате изпитванията върху животни само ако се докаже, че резултатите от изпитванията имат отношение към човешкото здраве. Това е допълнително ограничение. Вие, вие винаги може да кажете не на това, но вие обичате учените. Е да ви кажа как учените реагират на вашето собствено предложение. Ендокринното дружество най-старото и най-широко е, е, дружество в световен мащаб, представящо учени и, и медици, е, заключават, че критериите на Европейската комисия са прекалено тесни и не дават възможност за ефикасна защита на общественото здраве от ендокрините нарушители. Ако това казва световната научна общност, то комисията струва ми се има проблем. Може да казвате не, колкото си искате, но ще трябва да ни убедите защо мнението на световната научна общност е неправилно и защо вие съзнателно ограничавате приложното поле. Това по съдържанието. На второ място по процедурата. Комисията може да променя само действащ прият регламент, ако има експертни научни сведения е, в подкрепа на това. Вие променяте приложението с текста, освен ако изложеността на хората, на фразата, освен ако рискът за хората. Значи, от степен на изложеност вие отивате на риск. Това вие го правите и това е политическо решение, което няма нищо общо с а, а, някакви научни а, констатации. Променяте действащ регламент по политически причини. Това не може, това е неприемливо. За това е необходима със законодателна процедура, пълната законодателна процедура с участието на парламента и съвета. Комисията няма правомощия да променя законодателството по този начин. Благодаря, госпожа Дорнано. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за дадените разяснения. В своя комюнике председателя на комисията Юнкер изразява удовлетвореността си, че Европейския съюз е първата нормативна система в света, която приема законодателни мерки по ендокрините нарушители. Малко бързо се забрави обаче, че определението е въведено след осъдителното решение на Европейския съд срещу Европейската комисия от 2015 година за това, че комисията не е приела критериите. Сега критериите ги имат, те се основават на разработките на СЗО, които се ползват с доверие. Във всеки случай не бива да се възприема понятието опасност за определене на праговете, така както иска химическата промишленост. Вашето предложение предвижда анализ на риск, изложеност на населението. Следва, значи, да се направи оценка на, на риска преди да се предприеме каквото и да било нормативно действие по отношение на едно или друго вещество. Тоест, все още ще изчакваме. Нека напомним, че СЗО публикува своето определение преди повече от 14 години и съответно необходимостта от оценка на въздействието е, е необходима и, и, и все още не е извършена. Най-сетне комисията е възложила на ЕФСА и на Европейската агенция за химическите вещества да направи изследвания на някои вещества, за които се подозира, че са ендокринни нарушители, по критериите, които бяха представени вчера. Нека напомним обаче, че Агенцията за хранителните вещества, е, ЕФСА, вероятно ще определи, че глифозатът е, е не е такъв ендокринен нарушител. И имам два въпроса в тази връзка, господин комисар. Следващия път, когато възникне е, спор между ЕФСА и СЗО, вие кого ще послушате? Това първо. Е, и второ, ако принципът е, на предпазливо поведение превалира, както казвате вие, то ще можем ли да смятаме, че държавите членки, които са най-предпазливи, ще могат да ограничат някои вещества едностранно, без, да бъдат, без риска да бъдат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 24 часа след вашето изложение пред колегиума на комисията и пред журналистите е добре, че разговаряме с вас. И трябва преди всичко да се подчертае, че нормативният пакет, който представяте, има определени предимства. Те не могат да бъдат подминавани. Обаче, има и някои елементи, които мисля заедно бихме могли да доогледаме, за да подобрим Що се отнася до четирите варианта по вашата пътна карта от 17 юни 2014 година, вие възприемате четвър... е, втори извинете, вариант, както и казахте, възоснова на определението на СЗО и на Международната програма е, за безопасността на химическите вещества, е, за да е, регламентирате ендокрините или хормоналните нарушители. И смятам, че този ваш подход не отчита силата на едно вещество, както иска химическата промишленост и това е добре. Ние следва да ви приветстваме за това ваше решение. От друга страна, обаче, е, е достойно за съжаление, че вие изключвате всякаква категоризация на веществата, е, категоризирането им като активни, като е, е, под подозрение или като констатирани. И вие по този начин се отказвате от известен напредък, така както биха желали ендокринолозите. Тоест потенциалната опасност не може да се изключва. Още повече, ако се основавате на втория е, вариант е, по определението на СЗО. В седмата рамкова е, програма до 2020 година комисията се ангажира да представи хоризонтални критерии за класификация на ендокрините нарушители – и съответно, вашето предложение би следвало да засегне е, е, всяко законодателство във всяка област, което има отношение към тези нарушители. Нека напомним, че е, тези вещества са навсякъде, пестициди, козметични вещества, амбалажни материали, дори в някои медикаменти естествено даваме си сметка за съпротивата, с която е трябвало да се справите в колегиума сред своите колеги в комисията. Е, но все пак не можем да не съжаляваме, че вашата позиция не е взела превес е, по отношение на комисари, които е, естествено повече са загрижени за економическите последици от тази уредба, отколкото да, са, да, да, да се грижат за здравните екологични последици. Ние бихме могли да ви е, е, помогнем при разглеждането на този нормативен пакет, за да ви помогнем да, да стигнете по-далеч, така както вие твърдите сам желаете. Нали, чрез, чрез по-детайлна, по-диференцирана класификация на веществата с оглед на здравните и екологични е, последици от прилагането на такива вещества. Благодаря, госпожа Конечна има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисаря за това, че след като вчера бе представено предложението за двата правни акта, той днес е тук. Вие вчера заявихте, господин комисар, че предпочитате втория вариант на дефиницията на СЗО. Това обаче се оказва невярно твърдение, тъй като в този втори вариант на дефиниция няма и искане за доказателства за вредно въздействие върху здравето на човека. Така че е, вие в крайна сметка е, някакси привеждате нещо е, така като пример, но то се оказва невярно. Ние всъщност винаги сме следвали принципа на превенцията. Е, е, а освен това, когато говорим за опасност или за риск, е, естествено е, става дума за превенция, за е, предотвратяване. Това е в крайна сметка съществен елемент в едно добро законодателство. Нека да видим как изглеждат нещата. Оценката на глифозатите направена от ЕФСА, може да се каже, че до този момент все още нямаме никакви научни изследвания по отношение на глифосатите. А вие също времено посочвате, че в крайна сметка забраната на е, едно вредно вещество или продукт е, става само въз основата на е, научни доказателства. Добре, как в крайна сметка предприемате някакви решения по отношение на глифозата? би трябвало естествено е, най-вече е, да се следи за работата на е, промишлените предприятия, тези, които произвеждат съответните продукти. Освен това, защо се чака 3-4 години след като в регламента още през 2009 година е предвидено такова задължение на комисията. Естествено, не става дума само за ваша лична отговорност, но при всички положения трябва да се съобразяваме и с решението на Общия съд на Европейския съюз. Три години чакаме, най-малко три години и това е голямо разочарование. Благодаря, госпожа Шалдемозе. Благодаря, господин председател. Доста вече се каза, ще се опитам да бъда кратка, да насоча вниманието към конкретни въпроси. Онова, което комисията представи вчера, най-вече се отнася за биоцидите и пестицидите, но в същото време в един по-дългосрочен план тази категоризация, е, този начин на класифициране на веществата, би следвало да обхване и други области. Така че въпросът ми е кога можем да очакваме разширяване на полето, за да обхване то хранителните продукти. Знаем, че в хранително-вкусовата промишленост присъстват много известни или потенциални ендокринни нарушители – кога ще бъде направено това. Има, има дат, датски учени, които е, е, са направили много добри изчисления възоснова на изпитвания е, върху животни, но и, и върху човека за флоридите, които присъстват е, в е, хранителни продукти и за опасността те да доведат до спонтанни аборти. Но в тази връзка, когато смятате, че нещо е доказано, т.е. Кога, кога се смята, че нещо е доказано, достатъчно ли е да има предположение, без, примерно, то да е количествено изразено, както е по изследването на тези датски учени? Следващият. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата да, да обсъдим тези въпроси. Съгласен съм а, а, с казаното от а, е, някои колеги а, за недостатъците на вашето предложение, но, но има и някои положителни страни. Въпросът за силата на, на, на въздействието вече бе, бе повдигнат. Не ме изненадва вашия подход към него. И ние го обсъдихме преди години в контекста на доклада Уестланд, тук в Европейския парламент преди години. Е, социо, социално-економическите критерии е, не би трябвало да ни изненадва тяхното предложение. Европейският парламент винаги е държал на тези критерии. През 2015 е, година обаче Европейският съд отсъди срещу вас и вие нямахте какво друго да, да направите. След това ендокриното дружество, е, обединяващо изтъкнати световни учени, твърди, че предлаганите от вас критерии не гарантират реална защита на хората и животните – и следователно твърде малко вещества ще попаднат в приложното поле на регламентацията. Независимо от това, че економическата цена на ендокрините нарушители е, може да стигне до е, стотици милиарди евро е, под формата на разходи за здравеопазване и, и пропусната нарушена производителност. И <laughs> сега трябва да знаем колко, колко нарушители, колко вещества са обхванати в различните категории. Сега вие имате вариант по СЗО, но, както казаха е, и, и колегите, е, вие не възприемате изцяло е, положенията по СЗО, вие ги превъзглеждате и от критерия опасност преминавате на критерия риск. И, и на този етап фактически ние нямаме представа как реално ще се развие е, вашия подход? Тоест, колко на брой вещества ще бъдат обхванати в това? Вие сам, господин комисар, знаете ли колко вещества ще попаднат в приложното поле на това определение? Ако не, кога ще знаете? И, и на второ място подкрепам казаното от колегата Ехарт. Нали, преминаването към критерия риск противоречи е, процедурно на вашите правомощия като европейски комисар. Това решение трябва да се вземе по съзаконодателната процедура. Защото вие фактически посягате на основно законодателство. Благодаря. И господин Капуто е последен. Благодаря, благодаря ви, господин комисар, за това, че сте тук днес. Ден само след като представихте предложенията си. Благодаря ви за това, че изпълнихте обещанието си да излезете с тези предложения преди лятото. И все пак не мога да не бъда загрижен от вчерашното ви решение. Комисията възприема фактически твърде стеснително определение на нарушител на вътрешната секреция. И не само. Предвиждате твърде <coughs> широки изключения. Възприемате определението на СЗО, т.е. възприемате втория вариант, който от четирите, Като при това обаче настоявате за доказана причинно-следствена връзка между нарушеното човешко здраве и ендокринното действие на въпросното вещество. Следователно, необходими са ви абсолютно непровержими научни доказателства, които далеч не винаги може да намерите. Значи, вие възприемате това определение, но го тълкувате твърде стеснително. Далеч по-стеснително. Според определението на СЗО, ендокриният нарушител е вещество, което променя действието на ендокринната система. По оценка на комисията, броят на веществата, които биха били забранени на основата на научни критерии, вероятно ще бъде не повече от 26. В последния доклад обаче, от 2012 година, СЗО е, е, прилага списък от 800. Съжалявам, но нещо не е наред, очевидно. изпитвам известни съмнения по отношение на встъпителните ви думи, е, твърдение, че тези критерии ще бъдат ефективни. Разбира се, трябва да видим действащото законодателство и съдържащите се в него определения. Там се говори за вещества, които биха могли да причинят вреда. И това, което предлагате, според мен, е отстъпление от вече постигнатото. След това комисията предвижда изключения, някои изменения е, на, на съдържанието на категориите. И е, едва ли е случайно, че лобито на, на производителите на пестициди е, ръкопляска, понеже вие създавате една сива зона и е, им развързвате до някъде ръцете. Ето, да, да вземем глифозата. Е, това предвещава бъдещето. Според мен Европа трябва да води, да бъде образец в това отношение. И, разбира се, Европейският парламент ще направи своето. Господин комисар, не смятате ли, че бихте ни улеснили работата, ако вчера е, бяхте бил малко по-амбициозен? И ако, е, и ако бяхте се опрели на принципа на предпазливост, и ако си бяхте дали сметка, че в крайна краща генералната ни цел е да защитаваме, да опазваме човешкото здраве, а не да се съобразяваме с чисто економически съображения. Благодаря. Е, господин комисар, имате думата сега да отговорите. Благодаря с удоволствие. Много съм доволен. Това показва, че сме прави на някои не им харесват едно, не им харесва едно, на други друго. Но първо искам да реагирам на едно доста така извлечение, което ме заболя. А, моля ви, е, това, което казахте, не дайте да си играете с, е, с, здравето на хората. Аз не съм доктор Менгеле, аз съм доктор Андрюкайтес. Никога, никога не съм играл, си е, играл с здравето на хората. Много ви моля, не използвайте подобни е, твърдения, аргументи, защото те са е, абсурдни. Просто нямат, не почиват на никаква морална а, е, основа. Аз съм а, е, доктор, лекар а, е, и зная колко трудно се е, поставя клинична диагноза. Различните, различията. Вие споменахте Дружеството на ендокринолозите. Трябва да ви кажа, че е, да се позова на, на е, твърдение на учените, ендокринолозите мислят едно, добре, аз ги уважавам, но токсиколозите мислят друго. И, и тяхното мнение уважавам. Знаете много добре, е, че правната ми, е, е, законните законодателството не е моята работа. предишния мандат, предишното комисия имаше други приоритети, определен за опасностите, оценка на опасностите, оценка на риска, характеризация на риска, управление на риска. Когато говорим за управление на риска, Европейския парламент и комисията се управляват риска, те отговарят за управление на риска. А, ние не си прехвърляме топката, защото се намираме в... А, е, а, е, ние сме в една и същото е, положение, в същата лодка. А, Европейския парламент, а, Европейската комисия, държавите членки, а, това е тяхна отговорност, трябва наистина да се придържаме към цялостния, пълния подход и да видим как да движим нещата напред заедно, а не само да си играем а, е, с е, това, а, е, което е казал, са казали едните или другите. Фактите показват, че е, съществуват източници на не, не, несигурност е, и е, сиво е, поле между е, различните нау, научни е, области. Е, е ефекта на ниските дози се обсъжда все още, по него се спори няма консенсус по този въпрос и е, не се очаква да се появи консенсус в близкото бъдеще. Ние е, всички е, сме свидетели на подобни научни твърдения и вие, и аз. Това не излиза от нас, от вас няколко крупни мастити е, европейски учени е, излиза такова твърдение. Моля, е, запознайте се с него. Трябва да имаме общ подход. Разбира се, знаем, че има несигурни моменти в, този, в това толкова сложно досие. Много добре знаете, че е, имаме спорове и различия и по това е, не само как се определят е, опасностите, защото става дума за различни методологии, е, различни инструменти, които се използват по този толкова сложен въпрос. Е, с въпроса на е, госпожа Гростет за подхода е, възоснова на опасността. При регламента за пестицидите и биоцидите е, този подход не е променен. В тези два регламента, ако едно вещество бъде определено като ендокринен нарушител, то ще бъде забранено. Освен ако не се е, задействат някакви стрикни изключения трябва да се е, действа в основа на всички научни факти, доказателства, включително е, силата на действието, е, характеризация на риска, е, защото експонирането, излагането на тези, на тези вещества не е достатъчно. Трябва ни пълна оценка на риска. Ето защо комисията трябва да огледа всички тези варианти, за да актуализира този е, регламент, регламента за пестицидите, за да се знае кога всъщност да се прилага дерогацията за пестициди. 20 е, известни учени са подписали е, едно е, твърдение, според което силата на действие не трябва да бъде научен критерий при ендокринните нарушители. Елементи като взаимовръзка между дозата и ефекта от нея, всичко това трябва да се огледа в неговата цялост и пълнота. групи е, съмнителни или е, ендокринни нарушители, за които се допуска, че има такова действие, това не означава, че те са. Защото от е, законодателна регулаторна гледна точка трябва да действаме незабавно, като е, имаме предвид реални категории. Категоризацията няма да помогне за опазване на здравето и околната среда, само ще създаде една сива зона, в която е, ще е, е, едно, един правен вакуум без да има регулаторни последствия за категории нарушители при пестицидите и биоцидите и законодателството за тези два вида химикали. Според мен, тук някои споменават хоризонтални въпроси, свързани с пестицидите и биоцидите. Но проблема е как да вървим напред. Имаме е, е, регламента РИЧ, имаме регламента за козметичните препарати, контактни материали, директивата за водите е, и страшно много е, закони. Как да вървим напред? Въпросът ни днес е, не е това. Въпросът е какви са критериите за определяне на е, хормоналните нарушители и да видим вече как това се вписва и е, се е, съчетава с регламента за биоцидите и е, пестицидите. Но ако искате да е, водим тази дискусия, нищо против нямам. За мен е, това е малко неразбираемо. Имаме две групи законодателства за биоцидите и пестицидите и ако нещо е хормонален нарушител, трябва да се забрани, обаче ако е, е, е, е пестицид, попада в друго законодателство. Не го разбирам. Първата стъпка, и това е задачата ми днес, да представя критерии е, във връзка с е, регламента за биоцидите и пестицидите е, и е, продуктите за растителна защита. Разбира се, че съм готов да обсъждаме е, какво да се прави от тук нататък. Като говорим за е, да се върне на това, което колегата Бас каза – Значи е, не сте е, определили, открили вещества, които имат нарушаващи хормоналната система вещества, е, качества. От 347 вещества, които са огледани и са поручени от консултантите, консултантите 35, 25 са е, е, обявени за е, нарушители. Това не е резултат на пълна оценка, но дава идея за пропорциите и, така, на, на проблема и на възможните вещества. Те поискаха от ЕФСА веднага да действа но никой от нас не знае какво ще се случи в бъдеще. Трябва да е, действаме превентивно. Когато говорим за биологичната възможност е, за е, влушаване на състояние, е, податливост, е, това са е, принципи, които е, помагат да се е, приложи е, предпазния принцип е, по по-добър начин и като е, нали, държим под око развитието на нещата. Е, сега Екхард за е, тест, изследвания върху животни. Е, цитирам, всичко това изисква адекватни изследвания и биологични данни, които са извлечени от съответните проучвания и изпитания върху животни след което се е, прехвърлят резултати от е, е, изпитания с животни върху съответното токсикологични проучвания. За първ път ще се въведе този начин на действие в законодателен текст. По този начин гарантираме високо ниво на защита на здравето и околната среда от пестициди и биоциди както, е, тъй като е, ще имаме е, ясни критерии възоснова на сегашния съвременния научен подход. До сега се очитаха само е, отрицателните, вредните ефекти върху за законодателството. Това ще ни помогне да приемаме здрави решения и да, забре, да забраняваме само вещества, които действително е, създават повод за тревога. И искам дискусията ни тук да е ползотворна. Е, е, позволете ми да е, помисля допълнително върху вашите въпроси, за да видя как да отговоря. Все още сме на, на фаза дискусия. Аз лично съм доволен от хода на дискусията днес, защото това показва, че едни са доволни от едно, други от друго, трети от трето, което за мен говори, че ние сме на верния път. Благодаря ви. Не се говори в е, включени микрофони. Дискусията продължава без микрофон в залата. Okay, Скъпи колеги, трябва да приключим с дискусията по тази тема. Благодаря на комисаря Андрой Кайтес за това, че отдели време за този разговор с нас. Благодаря на всички, които участваха. Благодаря за това, че не само ни слушахте, но и се опитахте да отговорите на нашите забележки и въпроси. Разбрахте, че имаме е, доста възражения, доста критични бележки по отношение на предложението на комисията. И така, скъпи колеги, забавихме се и затова преминаваме направо към следващата точка от дневния ред. Ще говорим за основните цели във връзка с 17-та конференция на страните по конвенцията СИТЕС Имаме проекто резолюция. Ще дам думата на а, а, господин Линс от НП, който ще представи проекто резолюцията. Да, благодаря, господин председател. Става дума за конвенцията СИТЕС, конвенция по международната търговия са застрашени видове от е, дивата е, фауна и флора и това е най-впечатляващия е, инструмент за защита на екземплярите от дивата природа. Става дума за конвенция, която защитава дивата природа и е, взима мерки срещу търговията. Председателя прекъсна оратора. Е, колеги, ако желаете да продължите разговорите, моля да напуснете залата. А сега давам отново думата на оратора. Господин Линс. Е, на три години се провежда конференция на е, страните, присъединили се към конвенцията. Е, през септември тази година ще се проведе конференцията в Йоханесбург. За първи път Европейския съюз ще участва в конференция по СИТЕС в ролята си на пълноправен член, тъй като междувременно се присъединихме като Европейски съюз към конвенцията. Тъй като сме свидетели на множество престъпления по отношение на дивата природа, трябва да се предприемат много активни мерки. Европа е в някои случаи е, крайна дестинация, в някои случаи е, транзитна територия за е, незаконно транспортираните или внасени екземпляри и продукти от тях. Освен това, през октомври ние решихме, че трябва да започнем с план за действие за глобално партньорство от е, е, съвета също е, идват положителни сигнали. Следващия понеделник в съвета ще се приемат заключения във връзка с незаконния трафик на екземпляри от е, дивата природа. Е, благодаря много на Нидерландското председателство, както и на е, следващото словашко председателство, които работят много активно по тези въпроси. Ние във връзка с заключенията на конференцията попитахме съвета каква ще бъде стратегията, попитахме и комисията какви са, така да се каже, следващите стъпки, които са набелязани във връзка с конференцията в Йоханесбург. Това, което все още не е записано в проекторезолюцията, са трофеите, ловните трофеи. Няма текст, няма клауза по този въпрос. Аз мятам, че би било полезно да включим една такава разпоредба. Колегите най-вероятно ще се спрат е, и на този момент е, е, по отношение на проекто резолюцията, тъй като колегите все още имат време до крайния срок за внасяне на изменение следващата седмица. И така, много се радвам, че Имаме проекто резолюция по този въпрос по отношение на биоразнообразието и устойчивото развитие, както и запазването на основата за живот е, на човека. Е изключително важно да се борим и срещу браконьерството. Това е приоритет за моята политическа група. Също времено е, в никакъв случай не желаем да застрашаваме поминъка на някои местни общности в определени региони. Е, естествено, и по цялата верига, която става дума за престъпност, а много често говорим в тези случаи именно за тежка и организирана престъпност, за трансгранична престъпност, е, е важно да подчертаем, че е, всички компетентни органи, включително и в е, държавите членки на национално равнище, но и Европол, Интерпол, Евроюст трябва да работят в тясно сътрудничество. Не сме се спряли на е, отделните видове, но в е, Йоханесбург е, ще става дума именно за най-застрашените видове. Хубаво би било да можем да се споразумеем за някои видове, да кажем африканския лъв, африканския слон, за някои черупчести е, видове, за някои бозайници, така, е, други, които не споменах конкретно и така нататък. И така, много се радвам, че имаме възможност да проведем тази дискусия сега по проекто резолюцията. Благодаря ви. Давам думата на Павел Пот. Да, благодаря, господин председател. Благодаря и на моя колега Хубаво е, естествено, че с всички, които работим по проекторезолюцията, се, сме установили добри контакти и се разбираме добре. Надяваме се, че ще има действително подкрепа от най-високо равнище, както спомена колегата Минс, По отношение на проекто резолюцията мога само да кажа, че във връзка с някои приложения ще могат да се внесат изменения. Най-вероятно ние ще се възползваме от тези, тази възможност. Ще има естествено и заседание на техническо равнище. По отношение на конференцията и е, през септември е, очевидно ще става дума най-вече за техническо е, съвещание, но е, ще имаме възможност да се консултираме и се надявам, че ще можем да постигнем политическо съгласие на основата на едно добро сътрудничество. Благодаря. Господин Омари. Благодаря, господин председател. Поздравявам се докладчиците. Е, поздравявам ги за отличната работа, свършена, е, за да се стигне до тази обща резолюция, която предлага една амбициозна позиция за следващата конференция на подписалите конвенцията. Е, наистина Европейския съюз сега е двигател по този въпрос и мисля, че е възможно във връзка с запазване, опазване на биоразнообразието, да запазим същата проактивност и да правим същата активност, каквато Европейския съюз и същата водеща роля, която има по отношение на, водещ, на, на клим, измененията в климата. По въпроса за трофеите, лова за трофеи изменения, предлагат изменения, които е, заклеймяват е, една наистина е, е, дейност, е, която е наследство от колониалните епоха, но мисля днес, е, че трябва да помислим достатъчно и за едно, една е, така, да преосмислим основанията на нашия а, а, отговор към а, това явление, за да може да а, е, сложим край на а, всички общо на тази практика защото от една страна ние сме един от основните пазари за преход е, и внос, е, за преминаване и внос на такива стоки и е, това е. Трябва да мислим и за това. Благодаря, господин Тейлър. Да, благодаря. От името на зелените. мога да кажа, че съм много доволен от проект, от текста на резолюцията. Е, подходът очевидно е добър е, и се подкрепя от докладчиците в сянка. Изключително важно е на КОП-17, т.е. на конференцията в Йоханесбърг, да говорим не само за отделните видове в международен мащаб и да конкретизираме някои видове, но да помислим и за повече прозрачност по отношение на процедурата на взимане на решение. Много важна тема е естествено престъпността, корупцията по цялата верига е, изключително важно би било във връзка и с търговията, с нелегалния трафик, с лова, да се предприемат допълнителни стъпки и да се запълнят, така да се каже, списъците по приложенията. Това очакваме да стане и е, възоснова на едно предложение от комисията в, като цяло подкрепяме проекто резолюцията. Подхода, основаващ се на предпазливостта, е подходящ за нас. Дължни сме да защитим и африканските сонове, и африканския тигър, и някои видове маймуни, и а, а, други а, не само обозайници, както и а, пенголина, а, а, изключително важен вид, а, а, който се среща също в а, Африка. А, един от най-застрашените бозайници в света. Изключително важно е да предприемем ефективни мерки за защита на застрашените видове от дивата природа. Благодаря, господин Афронте. Ние също се радваме, че е, работихме е, в много добро сътрудничество е, и успяхме да се споразумеем за редица важни въпроси. На експертно равнище проведохме срещи по време на пленарната сесия в Страсбург, което ще ни помогне да е, очертаем още по-добре най-важните елементи в е, резолюцията. А по отношение на търговията с е, застрашените видове, ние смятаме, че е, това трябва да бъде всъщност най-важният елемент. Имаме е, добри инструменти, 181 е, страни са представени и в момента в списъка съществуват е, общо взето 80 хиляди вида в дивата природа, флора, фауна, 35 хиляди от тях можем да кажем, че са застрашени. Изключително важна е, е и е, връзката, е, препратката към корупцията, към незаконната търговия. Естествено са необходими много ресурси, включително и финансови ресурси, за да се борим срещу тези порочни явления. Да, ще внесем изменения по приложенията ще се ръководим от принципа на предпазливостта. Там, където е необходимо, би трябвало да се включат и допълнителни видове. В приложение 1, естествено, става дума за един процес на е, много сериозна оценка, е, който би трябвало да се основава на научни доказателства. Благодаря, господин председател. Тази резолюция е, предлага един много интересен рекурс към проблема. Е, в е, а именно подход към е, застрашените е, видове животински е, и растителни, където Европейския съюз трябва да играе роля. Е, борбата срещу трафика с такива е, е абсолютно неизбежна. Трябва да търсим прозрачност, отчетност, които са решаващи значение при тези тема Приветстваме е, присъединяването на Европейския съюз към е, конвенцията, но разбира се, от това трябва да има добавена стойност. Е, Европейския съюз трябва да допринесе за засилване действието на СИТЕС в държавите членки, и избора и свободата на държавите да говорят от свое име трябва да, да бъде гарантиран. В е, също време трябва да работим и да е, агитираме други държави членки да се присъединят към тази конвенция. Аз е, виждам обаче един, едно противоречие. От една страна трябва, колкото за прозрачност, когато говорим за прозрачност, трябва да се избягва конфликт на интереси и е, това е, е, по това трябва да се работи в Европейския съюз. Благодаря ви. А сега се обръщам към комисията. Господин Анли е, ще ни запознае с позицията на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря много за подкрепата, която е, прозвуча в изказванията на е, уважаемите членове на Европейския парламент. Е, ние разчитаме много на добро сътрудничество с членовете на вашата комисия във връзка с подготовката и самото провеждане на КОП в Йоханесбург. Ние е, ще участваме за първи път в е, заседание е, конференцията по СИТЕС в качеството си на Европейски съюз. Смятаме, че това ще бъде отрешаващо значение за нас. ще можем да подготвим много сериозни предложения за срещата. Опитваме се да си гарантираме подкрепа и на срещата в Найроби, и на Г7. На практика нашите представители вече чрез участващите министри осъществяват демарш в полза на нашите предложения в Йоханнесбург. Работим в тясно сътрудничество с държавите членки, защото в никакъв случай не би трябвало да има конфликти е, или разминавания в позициите на държавите членки. Е, в това отношение е, се работи е, много интензивно. В понеделник в е, съвета ще се поставят тези въпроси отново и се надявам, че ще постигнем съгласие. Въпросът е много важен. Въпросът не само за защита на екземплярите, за страшените видове, но и за прозрачността. Това е, е нещо, което ние смятаме, че трябва да проличи много по-ясно и категорично в е, рамките на СИТЕС. Ловните трофеи. Е, предвиждаме е, е, да предложим редица мерки във връзка с ловните трофеи и засилване на мерките, свързани с защитата на застрашените в това отношение видове. На секцията на високо равнище на СИТЕС комисията ще предприеме е, и в момента предприема много активни политически е, усилия, за да подготвим е, едни ефективни решения в Йоханесбург, които ще ни помогнат и да постигнем реални резултати. 21 юни по обяд ще бъде крайния срок за внасяне на изменения. След това гласуване на 12 юли в МВ и после пленарна зала септември 2016. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред, размяна на мнение с Нидерландското председателство относно плана за действие на Европейския съюз срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Незабавно давам думата на представителя на Нидерландското председателство, господин Рубен Декер, който всъщност е, ще представи, така да се каже, целият екип, който работи по темата околна среда и защита на природата от името на Нидерландското председателство. Благодаря, господин председател. Е, уважаеми членове на Европейския парламент, е, за мен е чест е, да се срещна с вас и да поговорим по темата за а, трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Тъй като става дума не само за загуба а, на а, биологично разнообразие и на средства, става дума за корупция, става дума за а, тежка организирана престъпност, а, за а, дейност, която а, не само е на границата на закона, но и а, а, засяга всички нас, защото тя не познава граници, тя има трансграничен и международен характер. А, и се отразява на живота на всички нас в Европейския съюз. Европейския съюз полага много усилия в това отношение. Ние сме разглеждали нещата и на Общото събрание в ОНЕ, Общото събрание в рамките на други международни организации, както и в рамките на конференцията в Йоханнесбург, сега по СИТЕС и на Г7 държавите членки, включително и моето правителство, смята, че ловните трофеи би трябвало да се включат в предложенията ни за по-ефективни мерки в рамките на конвенцията СИТЕС, защото само на национално равнище ние не можем да постигнем е, достатъчно добри резултати. Е, по тази причина и е, е, темата е включена в плана за действие, е, който комисията представи през февруари 2016 година. Е, предвиждаме много по-засилено сътрудничество е, и по отношение на законодателството е, и на СИТЕС, и по отношение на правоприлагането прилагането и сътрудничеството, като разширяваме обхвата и на компетентните органи, включваме и митническите органи. И на 20 е, юни е, ще има вече и официална позиция на съвета по е, плана за действие в това отношение. Чудесно е, че ние се срещаме няколко дни преди съвещанието на съвета. Съветът, аз съм сигурен, ще е, изрази е, е, дълбоката си загриженост за всичко това, което се случва в рамките на незаконния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна. И съветът със сигурност ще направи всичко възможно, за да се постигне набелязаното в плана за действие. Изисква се естествено добро сътрудничество между компетентните органи, между правоприлагащите ведомства и администрации много усилия, за да проследим нелегалния трафик, който е обхванал и интернет и все повече се разпространява електронно. Необходими са много-много усилия и по отношение на прозрачността и по отношение на ефективното проследяване на нелегалния трафик и аз се надявам в това отношение, че ще можем да разчитаме и на подкрепата на Европейския парламент и най-вече на държавите членки. И така, благодаря ви. Започваме с изказванията и дискусията. За това давам думата първо на госпожа Омържи. Благодаря, господин председател. От 8 юли 15 година Европейски съюз е подписал конвенцията СИТЕС и ето защо този план за действие ще засили е, международния характер на тази конвенция. Текстът за, е, от 2015 всъщност е солидна база, солидна база за действие. Плана за действие на Европейския съюз по трафика с диви е, животни предлага наистина е, е, действия, които е, винаги са били е, е, обект на добри намерения, но е, е сега вече трябва да се превърнат в действие. Е, Европейския съюз възнарява да удължи срока и забави действията обаче в това отношение. Би трябвало да останем наистина последователни, като финансира съответните програми за запазване на морски и други видове не би трябвало да, е, да пренебрегваме и е, действията на някои е, държави членки, като например на Франция, които са чист, които са чист платец в това отношение към Европейския съюз би трябвало това да се очаква от всички държави, подписали конвенцията. Колкото до борбата срещу трафика с тези видове, е, това наистина е, е едно, е, това изисква спешни действия и наистина сериозна роля на Европейския съюз в, тази, в рамките на тази борба с трафика. Слово Не говоря а, чешки, така че ще. А, всъщност, извинете, не разбрах, че сте ми дали думата. А, благодаря на холандското а, представителство за това, че се ангажира с този въпрос. Надявам се, че словашкото председателство също ще бъде активно, защото работа в това отношение е изключително важна за да се е, промени е, е, смъртността на тези животни и за да се промени въобще отношението в Европейския съюз към този проблем. Няколко общи бележки. От, в Рио 1992 година се приеха два протокола за климатичните изменения и за защита на биоразнообразието. 24 години по-късно протокола за биоразнообразието е, се бави с а, е, а, е, своето а, прилагане много по-назад, отколкото а, спирането на биоразнообразието. И днес се намираме в една трагична ситуация, а, ние сме е, свидетели на шеста е, вълна е, унищожаване на видове. И една важна част, важна част от тези изчезващи видиви видове е всъщност обект на и, и нейните популации намаляват именно поради тази търговия. Е, и трябва да се попитаме всъщност кои са дивите видове, които са обект на търговия и на трафик. Защото е, тези, които ние определяме като диви, нямат е, самите дивите животни, е, които се смятат за диви, не биха си помислили да, да е, убиват и да вземат като трофей е, хора. Ето защо в това отношение трябва да е, създадем, да култивираме един нов е, хуманизъм, който да е, ангажира целия свят. Е, трябва да излезем от е, традиционните и сегашните си представи за е, цивилизация. Благодаря следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря много за в увода в темата. Два въпроса имам към вас. Ще ви благодаря, ако кажете какво мислите по тях. Първо, е, отнася се до е, по-голямата подкрепа в Европа и е, в Обединените нации за въвеждането на европейски акт е, който ще, ще забрани е, е, търгуването и продажбата на е, видове, които са защитени в е, тяхната страна по происход. Това се съдържа в доклад от 16-та година по престъпление с диви фауна и флора. И съдържа се и в много други проучвания, апропо. И предвид на това е, нарастващо е, така единомислие по въпроса, е, хубаво е, че холандското председателство е, включва такова предложение в плана, на действие. Какво е, мислите всъщност по този акт на Европейски съюз? Е, и втория въпрос е, е, се отнася до търговията с екзотични домашни е, любимци. Е, е, извън застрашените видове. Много от е, е, екзотичните видове, с които се търгува, са нелегално внесени в Европейския съюз, нарушение на, на чуждестранни законови норми. И тук отсъства хармонизация в. разпоредбите, което е заплаха и за човешкото и е, здравето на животните, както и за местните екосистеми. Идеята е да се създаде, е, създадат положителни списъци, в които да се е, включат е, разрешени видове и да се назначават най-добри практики, тъй като по този начин се дава яснота и на собствениците на такива животни, и на различните агенции, е, намалява се бюрократичната е, администрацията е, и се въвеждат превативни мерки. Така че какво мислите по възможността да се създаде такъв положителен списък? Благодаря. Господин Гербланде има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на холандското председателство за това, че поне ни даде представа къде се намираме в момента по отношение на съвета. Когато е, започнах е, тази европейска битка срещу престъпление с е, дивата фауна, тя беше нова, така, нова тема на нашето внимание поех инициатива от резолюцията на парламента и трябва да кажа, че има подобрение от тогава. Сега имаме един много, много добър план за действие на Европейския съюз. Комисията определено е, върши, и е, е, изпълнява обещания, които е поела но всички знаем, че сега нещата опират до държавите членки и че повечето от е, правомощията, за които говорим, митнически, полицейски, правосъдни е, мерки, е, са, попадат в правомощията на държавите членки. Те не са компетенция на Европейския съюз. Ето защо тук сега това е най-сложната, най-решаваща фаза в борбата срещу търговия с диви животни, затова аз така критично се отнасям към текстовете. В проекто заключението на съвета е, виждам, е, че има ударение върху субсидиарността в няколко е, члена. Виждам, че държавите членки са приканени, поканени, насърчени да свършат нещо или трябва да помислят по нещо, или пък неотложно, или спешно да помислят по еди кой си въпрос. Но това не е достатъчно. Ако ние е, се вслушаме в това, което казват депутатите, е, е, комисарите или нашите национални политици, ако се слушаме сериозно, тогава не можем да се придържаме към приканване на държавите членки да направят нещо. Тогава заключението на ниво съвет ще бъде, че ще направим това или онова че ще засилим, увеличим капацитета на митници, полицаи и съправосъдие, че ще трупаме опит в тази област. Това обаче в момента не се случва. Нещо много просто. Европол иска е, да отдаде много по-голямо значение на е, търговията с диви животни, но за това и трябва е, разрешение мандат от държавите членки. Ето защо в заключението на съвета трябва да има един ред поне, с който се иска повече така, внимание към търговията с, към този и трафика с тези животни. Опасявам се от резултатите в съвета на, на, от съвета по околна среда, защото това са нашите приятели, които би трябвало много да, да е, се вълнуват от тези въпроси. Това трябваше да бъде днев, е, дневния ред и на е, ПВР, на съвета по външни въпроси и други. И трябва именно на тях да се лобира за много по-силни убедителни заключения. Първоначалният проект е, на работата група през март не бе приветстван особено, с особен ентусиазъм, но в, междувременно се промени. Проекто заключенията, които аз е, вече е, стигнаха до мен, са е, твърде слаби, за да може да се вземе на сериозно едно политическо е, изявление. Така че бих, е, така настоявам пред е, е холандското приятелство да подобри е, е, съжалението на текста и да се ангажира с е, тази тема много по-сериозно, отколкото просто, просто да приканва държавите членки да направят е, едно или друго. Thank you. And our next speaker is Marco Affronte. Floor is yours now. Благодаря, Марко. Наистина това, което чухме е задоволително е, подхода почива на три стълба, превенция, което е важно, но важно е, е да е, сътрудничеството и изпълнението, сътрудничество между различните е, заинтересовани страни. Това са тези е, части, елементи от плана, които са е, засилени и е, това е нещо, което може да ни доведе до ефективни резултати но няма механизъм за проследяване на, е, на придвижването напред и изпълнението на плана. Бих искал да видя някакъв график, е, за да знам дали вървим е, в вярната посока. А сегашния план на действие липсва това. Нещо друго тъй като съвета е, представи днес това, ми се струва, че има разминаване между действията, целите и насоките. Е, които по, залага Европейския съюз. И това, което се прави на практика, когато държавите членки трябва да прилагат, е, е, да преследват всички тези цели. Та въпросът ми е, има ли някаква координация, има ли някаква хармонизация? Как е, ще се проверява, проследява дали държавите членки е, прилагат същия подход, какви структури е, имат. Аз не мисля, че има еднороден е, на структура тук. Много важно е да се спомене е, случай с Италия. Ние е, имаме, имахме е, служби, бюра на СИТЕС, които отговарят а, е, именно за въпросите с а, е, трафика, но ги закриха, защото а, имаше, направени бяха структурни изменения с а, е, раз, различните агенции. Сега имаме различни правоприлагащи органи а, е, и по този начин самото правоприлагане бе отслабено. И е, занижени бяха стандартите на борбата, която се води с търговията, трафика с диви животни. Трябва ни по-добра координация между правоприлагащите органи, за да сме сигурни, че и е, наблюдението и е, разследването на случаи е по-ефективно, защото ако е, се, е, и съответно е, съответните санкции трябва да са е, доста сурови, за да действат като да имат възпиращо действие. Европейския съюз и държавите членки, разбира се, трябва да заделят е, съответния финансов ресурс за е, тези ключови въпроси. Те са решаващи, защото са свързани с е, опазване на природата и дивата фауна и флора. Разбира се, прави се връзка и с друг вид трафик, е, друг вид е, незаконна търговия, организирана престъпност. Трябва да водим битка на много фронтове и на много нива. Много може да се говори по въпроса трябва, може би трябва да погледнем и отвъд Европейската граница на Европейския съюз, да говорим за превенция, за, да видим как, как стоят нещата с браконьерството. 63% от а, браконьерите твърдят, се оправдават с а, различни проблеми. Затова тези, които се борят с това явление, трябва да имат е, съответното съответния опит, да са обучени за целта. Трябва да е, помислим и за търсенето. Говорим за трафика, за пазара, но е, как да се контролира търсенето на тези продукти? С други думи, трябва да се намали търсенето на тези продукти понякога нарушенията стават неволни, е, именно защото някои лица не знаят, е, е, че един или друг вид е застрашен, че има някаква история за даденото растение или животно. Трябва още много да се работи. Плана за действие изглежда звучи амбициозно, но трябва да видим как може да се проследи този процес и е, защото и мониторинга и изпълнението са много важни, за, да има смисъл от всичко това. Благодаря, господин председател. Е, няма да повтарям всичко това, което вече колегите споменаха. Радваме се днес, е, че е, надяваме се, ще се получи съгласие в съвета по отношение на плана за действие и той ще бъде прием повече от 23 три точки, включени в плана за действие, в крайна сметка трябва да се прилагат на равнище държави членки. Държавите членки, естествено, трябва да предоставят необходимите материални и финансови условия и да започнат активно да осъществяват предвидените мерки. Много необходими са и съответните финансови ресурси и а, а, съответните а, хуманни, а, хуманния капитал. А, естествено, че а, когато става дума за а, внос от а, трети държави, а, трябва да имаме предвид, че а, ние би трябвало да се чувстваме е, отговорни и за защита на е, екземплярите от дивата природа и то за страшените видове и в трети държави. Когато те са включени в определени списъци за специална защита и е забранена търговията с тях. Тогава би трябвало да забраним и ние вноса, така че да се борим много стрикно и ефективно срещу корупцията и престъпността в тази сфера. Господин Демесмакер. Благодаря, господин председател. Извинявам се, Бях възпрепятстван да присъствам по време на цялата размяна на мнения. А, наистина, е, трябваше да имаме един амбициозен план за действие за борба с е, търговията с защитени видове на дивата флора и фауна. Незаконната търговия допринася милиони евро за организираната престъпност. Има и геополитически съображения, които трябва да се имат е, предвид. Е, също така бих искал да се позова на плана за действие по стратегията за биологичното многообразие и средносрочния преглед на същата, тази връзка се констатира, че няма достатъчна уредба на търговията с видове на флората и фауната. Сякаш плана за действие отваря една вратичка за закононарушение. Планът, представен в края на януари, началото на февруари, бе добре дошъл. Винаги, в край на краища, нещата се свеждат до превръщането на думите в дела. Въпросите ми са такива. Как посрещат плана за действие държавите членки? И второ, на какво ниво според вас е политическата воля от държавите членки за изпълнението на този план за действие? И на трето място, по време на една скорошна информация, организирана от докладчика, се спомена аналогичен закон от Съединените щати, от миналия век, забраняващ вноса на територията на САЩ на видове, които се ползват за защита в страната на происход. Такава забрана не е предвидена в плана за действие. Как ще коментирате? Не знам, комисията желая ли да, да каже нещо, да коментира. Ако да, сега мога да ви дам думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ние очакваме с интерес заключенията на съвета, които той предстои да приеме в понеделник. Подкрепата от ваша страна е, е добре дошла. Голяма част е, изпълнението на, на тези мерки зависи от държавите членки, с които работим, е, до които се допитваме, разменяме информация и опит – и а, в по-нататъчната ни работа също, знаете, е, предложенията ни за конференцията на страните в Южна Африка бяха изработени заедно. Що се отнася до закона Лейси, ние от Съединените щати, ние смятаме, че това е бъдещето на ЦИТЕС. И ние непрекъснато излизаме с нови предложения в този смисъл – не знаем дали държавите членки могат да приведат примери за застрашени видове в отделните страни, които не попадат в приложното поле на СИТЕС. Ще трябва да видим. Но сме наясно, че тази конвенция ЦИТЕ за защита на, на, на застрашените животни има сериозни празноти. Редица от развиващите се страни излизат непрекъснато с приложения за допълване на приложенията към CITES и е, ние вероятно ги подкрепяме тези предложения. Благодаря ви. Благодаря господин Декер е, за последни думи. Е, благодаря господин председател. Да наистина насърчава, че това, че и трите институции осъзнават неотложната необходимост да се занимаем с този въпрос. Постигнат е напредък, съгласен съм с тази констатация и от понеделник нататък очаквам да стане ясно, че и според съвета плана за действие на комисията е, е добър, добър инструмент за преодоляването на обсъдените днес и тук проблеми. Е, ще се спра на някои от зададените въпроси с оговорката разбира се, че е, има граници на това, което мога да коментирам в качеството си на представител на холандското председателство. Не мога да коментирам, например, неща, които не попадат в плана за действие, не мога да разгледам по-отделно всяко от 32-те действия. Но, както казах, е, очаквам в понеделник съветът да изрази подкрепата си за посочените в плана приоритети. Е, съветът е, на министър на околната среда е, ще стори това при условие, че държавните правителствени ръководители не възразяват. От там нататък, разбира се, много ще зависи от изпълнението на приятите решения. Също така е важно да се следи изпълнението, да бъдем информирани текущо от комисията за постигнатия напредък. Е, и предполагам текста, който ще бъде прият в понеделник, ще развие този въпрос. Няколко думи за, за ЦИТЕС, за 17-та конференция на страните по конвенцията. Ние също се готвим това ще бъде първата конференция, по която, в която Европейският съюз като такъв ще участва като страна по конвенцията с съответните затруднения и, и, и е, предимства. Ще работим с комисията и с следващото ротационно словашкото председателство, е, за да изработим позиция. Е, и предполагам ще се стигне до наша резолюция – Е, тук става въпрос за, за акулите, за слонове и други такива значими и застрашени видове, но не само животни, дървесина от а, е, тропическите гори. Е, та, ясно е, че предстоящата конференция на страните по ЦИТЕС ще бъде много значимо събитие а, за борба с трафика на дива флора и фауна. Що се отнася до Европол, да очаквам заключението от понеделник да споменат и това. Положението е ясно. Държавите членки ще трябва да дадат приоритетно значение на, на връзките си с Европол, като обезпечават информационно Европол, като заявят намеренията си на Европол това е необходимо, за да може да действа от там нататък, да приоритизира, да приоритизира своята дейност е, по поръка на държавите членки. Това, това ще бъде част от заключенията. Това, това мисля, бяха повечето въпроси, на които мога да отговоря по-настояще. В заключение очакваме е, понеделник, когато, надявам се, съветът единодушно ще заяви ангажираността си в подкрепа на плана за действие и е, е, на по-нататъчното сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Да, нямаме. Нямаме нищо друго, освен да обявя датата на следващото ни заседание, а то е 21 юни в Брюксел. Приятен ден, закривам заседанието. Е, добре. Айде. Бързо.